Кирия Πρόεδρος. Председателят. Κυρίες кири синадълфи, и синедрия си. Госпожи и господа, продължаваме заседанието от името на ЕНП е и Алианса на е, социалистите и демократите. Получих молба за промени в делегациите и комисиите. Списъкът ще бъде включен в обобщения протокол от нашето заседание. Ако няма изказвания или възражения, когато разгледаме протокола, тези изменения ще бъдат прияти. Нека сега да продължим по дневния ред. Първата ни точка тази вечер е устен въпрос към комисията ратифициране и изпълнение на обновените конвенции на МОД. Ще започнем разискванията с авторите на въпроса. Давам думата на един от тях, господин Серкас, за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, колеги. Добър вечер, представители на комисията. Всички знаем, че економическата глобализация, финансовата криза и бъдещите е, предизвикателства изискват от нас общ глобален подход. Регионалният подход вече не може да бъде подходящ. Въпросът е, за МОД и тристранното му сътрудничество – е именно такъв глобален подход, който не може да бъде заменен с друго в днешния все по-рационален свят. Работим съвместно за изграждане на един социален модел, който да даде необходимото достоинство на хората. МОД работи за поддържане на социалния модел. В един несправедлив свят това е невъзможно, а МОД ни дава възможност да бъдем глобален играч на световната сцена. Европейския съюз и държавите членки винаги са посочвали, че е, са за е, глобален пакт за е, заетостта, за достойни работни места. Но се обръщам към комисията с извода, че няма достатъчна последователност между нашите и вашите думи от една страна – и действията. Затова е много важно днес да обсъдим и утре да гласуваме резолюция за ратифициране на инструментите на МОД, за да бъдат дадени достатъчно гаранции. Във вашето съобщение за обновения социален дневен ред, вие призовавате още веднъж държавите членки да ратифицират конвенциите и да ги изпълняват, но те до сега не са реагирали. Може би трябва да бъдем по-настоятелни. Държавите членки са ратифицирали повечето конвенции на МОД, но около 70 от тях вече са обновени от МОД. Има развиващи се страни, други страни, които ни изпреварват значително и е много трудно да проумеем защо изоставаме. По такъв начин а, губим доверието на останалите. Може да се каже, че е скандално Европейския съюз а, да издига лозунги а, за достоен труд и същевременно а, тези риторични а, декларации да не предприема никакви стъпки. Всички политически групи искат да чуят от вас Възнамерявате ли да настоявате още повече за съответствие между думите и делата? Наистина няма съответствие и за това хората губят доверие у политиците в днешния свят. Благодаря, госпожа Харкин. Извинете. Госпожа Харкин, три минути. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, аз мога да подкрепя актуализираната конвенция. Заслужава се да се каже, че когато беше създаден МОД през 90-та година след Версалския договор. Това беше направено с разбирането, че е, световният мир може да бъде основан само на е, всеобща справедливост, е, на е, базата на работна заетост. Именно за това ние искаме да бъде ратифицирана актуализираната конвенция. Но не само авторите на този въпрос е, задават подобни въпроси. Ако погледнете четете етичния кодекс на ООН, виждате, че той се основава на конвенцията за МОД и се очаква, че всички доставчици на стоки и услуги на ООН се е, придържат към принципите на този етичен кодекс. Следователно, те трябва да се спазват от всички доставчици и определено ние можем да направим това в Европейския съюз. Европейската комисия заявява, че комисията призовава всички държави членки да дадат пример като ратифицират и приложат конвенцията МОД. В една резолюция по новия социален ред, прията от предишния парламент през май тази година, ние казваме, че прилагането на съществуващото трудово право и на конвенцията МОД би трябвало да бъде приоритет за европейските институции и държавите членки на Европейския съюз. Ние засилваме тези призиви и искаме сегашното председателство да бъде колкото е възможно по-амбициозно ние призоваваме за изпълнението на тези конвенции и призоваваме комисията да насърчи ратифицирането на актуализираните конвенции. И също така смятаме, че Европейски съюз би трябвало да осигури последователност между вътрешната си и вътрешната си политика. В този парламент ние непрекъснато чуваме за а, размяната на най-добри практики. Как може да направим направим това, като всички държави членки ратифицират конвенцията като по този начин а, дадат пример. Днес, 25 ноември, 7650 конвенции са а, подписани в света, последните а, 47 през последната година. Можем да направим нещо подобно, добро, а, с ратифицирането на тази а, конвенция. Сега госпожа Тюринен, две минути. Благодаря. От името на групата на Зелените искам да подчертая, че посланието в тази резолюция за ратифициране на конвенциите на МОД наистина е необходимо и защо? По две причини. Първо, защото Европейският съюз, когато става дума за борба за достоен труд, наистина трябва да бъде на най-предната линия. Става дума за почтен, достоен труд и това, което чухме, всъщност ни навежда на мисълта, че може да се получи несъответствие между това, което говорим и което вършим. Тоест между вътрешното поведение и външното поведение на Европейския съюз. Ако Европейския съюз не ратифицира актуализираните конвенции, ще бъде лошо не само за Европейския съюз, но и за страните извън Европейския съюз, от които ние искаме да спазват и да ратифицират същите тези конвенции. Тоест, това това, което трябва да, е, което проповядваме, трябва е, да го изпълняваме и дело. Ние трябва да покажем, че е, могат да се комбинират високите стандарти за труда с конкуренцията. Европейския съюз е световен играч в това отношение и за това ние трябва да подкрепим МОД и да се отнасяме сериозно към конвенциите на МОД. Ние подкрепяме посланието в тази резолюция и искаме да приканим компетентните органи на Европейския съюз да упражнят натиск върху държавите членки, да се отнесат по същия сериозен начин към тези конвекции, както ние. Благодаря госпожа Цимер, но не виждам тя да присъства в пленарната зала. Госпожа Фигаредо, може би вие да вземете думата, моля, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме мерките на държавите членки, насочени към социалната сфера и към ратифициране на конвенциите на МОД. От 4 години Международната организация на труда е, въвежда международни трудови стандарти в е, различни сфери на заетостта, социалната сигурност, социалната политика и междучовешките отношения. Затова ние сме за първата редакция на тази обща резолюция, но за съжаление НП и други е, са разводнили текста на тази резолюция и са ограничили приложното и поле, така че тя не е в съответствие с Лисабонската стратегия. Ние знаем всички, че е, Лисабонската стратегия всъщност е, показа, че Европейският съюз не е дал много добри предложения във връзка с сигурността на труда и е, не се е погрижил за достатъчна гъвкавост и регламентиране, което води до намаляване на стойността на труда. Колективните трудови договори се поставят под въпрос, работното време се увеличава, ролята на синдикатите намалява и това всъщност е точно обратното на нещата, които се съдържат в конвенциите на МОД. И предвид този начин за действие, който заслужава съжаление, ние искаме да подкрепим резолюцията, но от името на ГУЕ НГЛ мога да посоча, че ние апелираме към държавите членки да ратифицират конвенциите на МОД и приканваме комисията да отговори на тези предложения. Благодаря, госпожо Фигурейдо. Сега е, комисията, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на парламента, през последните няколко години комисията нееднократно подчертава своята ангажираност към е, международно съгласувания дневен ред е, за достойни работни места, включително конвенциите на МОД. Комисията активно подкрепя държавите членки и сътрудничи е, с МОД за приемане на амбициозни трудови стандарти, които съответстват на глобализираната економика и допринасят за изпълнението на целите на МОД за прилични и достойни работни места. Съветът и комисията подчертават значението на е, този дневен ред държавите е, членки са ратифицирали е, всички конвенции на МОД е, във връзка с стандартите на труда и редица други конвенции. Това е част от обновения социален дневен ред. По-конкретно, комисията призова всички държави членки да дадат пример, като ратифицират и изпълнят конвенциите на МОД, класифицирани а, от МОД като обновени, според тяхната терминология. В тях се подчертава значението на външното и вътрешното измерение на достойния труд е, в съответствие с изключителните си правомощия, е, комисията предприела необходимите е, стъпки, за да може държавите членки да ратифицират конвенциите и стандартите в възможно най-кратки срокове. Особено като имам предвид Конвенцията на МОД за труда по море. И най-сетне процесът на ратифициране е предмет на анализ, който ще бъде публикуван през 2011 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега ораторите от името на политическите групи, от името на НП, господин Ори, две минути. Благодаря за това, че ми давате думата, госпожо председател. Искам да приветствам факта, че отделните политически групи са единодушни относно ратифицирането и прилагането на новата конвенция, по-скоро на новите конвен... конвенции. Както е известно, МОТ е една от най-старите международни организации, основана през 1919 година с цел при приемане на трудови норми, уреждане на условията на труд, борба с експлоатацията, като по-късно тя разшири сферата на своите правомощия и изгради една цялостна мрежа в държавите членки. Групата на НП е на мнение, че трудовите норми на МОД улесняват премахването на пречките в международната конкуренция и дори показват път за излизане от кризата. Във всички случаи тези норми могат да ни бъдат полезни. Те са действащи, легитимни, когато са приети в тристранен процес, в който участват и синдикатите. В тях се съдържат права и задължения, общи правила, които държавите членки трябва да изпълняват. Не трябва обаче да забравяме, че Европейският съюз не може да ратифицира международни договори и тук можем да зададем въпроса за принципа на субсидиарност, защото държавите членки отговарят за това и много правилно е посочено в текста, че трябва да се реши кои е, стандарти, кои норми попадат в е, компетенциите на общността и кои е, в компетенциите на отделните държави членки. Ако трябва да се прилага принципа на субсидиарност. Е, ние ще подкрепим е, тази е, препоръка, ако комисията предложи такава. Благодаря. Сега за а, групата на социалистите и демократите господин Кристенсен. А, благодаря, господин, госпожо председател. Ние имаме общ пазар в Европейския съюз, на който предлагаме стоки, прилагаме принципа за конкуренция и продаваме на изгодни цени. Това е добре, обаче другите също могат да правят това и трябва да им се позволява да правят това. Трябва да се спазват правата на трудещите се, трудовото право и трябва да се прилага принципа равно заплащане за лавен труд. Затова МОД е важна организация в това отношение. Ние споделяме общи ценности. Можем да използваме конвенциите на МОД като основа за доразвиване на европейския социален модел. Днес обаче това не е възможно, защото повече от половината държави и членки е, са ратифицирали конвенциите, но комисията смята, че а, е, това е твърде малко. Ние трябва всички да ратифицираме тези конвенции и а, е, също така а, конвенциите, които МОД приема за актуализирани. Сега трябва вече да преминем към дела, а не само да е, говорим. За това трябва да ратифицираме тези конвенции, защото в противен случай не можем да изискваме от е, МОД е, да спазва правата на човека в всички конвенции. Ние трябва да подпомагаме спазването на човешките права и е, да подкрепяме идеята за достоен труд. Благодаря господин Кристенсен, госпожа Шройтер за е, зелените една минута. Благодаря, госпожо председател. Наистина, уважаеми колеги, е, в времена на криза минималните стандарти предпазват работещите от недостойни условия на труд. В неделни речи или пред трети страни основните международни норми винаги се изискват от Европейския съюз и съвсем основателно, защото те предпазват от социален дъпик и дискриминация. Обаче, за съжаление, при тези неделни речи в Европейския съюз е, се игнорират е, конвенциите на МОД. Е, държавите членки не ги ратифицират и не ги прилагат. И, освен, и така те се оттеглят от своите задължения. Например, правната уредба на стачките. СЕО, например, изведе от сила това и комисията ръкопляска. Само 3 от 27 държави членки са ратифицирали конвенцията за правата на работещи жени. Това е скандал. 90 години след основаването на МОД това трябва да се промени. Благодаря, госпожо Шройдер. Да преминаваме с, към индивидуални оратори. Госпожа Морен, две минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, първо искам да благодаря на колегите от групата ЕНП и другите политически групи в Европейския парламент, защото всички ние желахме по този въпрос да е, внесем обща резолюция и преговорите през последните дни бяха много положителни. От 90 от 1919 година Международната организация на труда беше в състояние да създаде една система на трудови стандарти, която включва редица теми, правата на работещите, е, човешки права и така нататък. Не бива да забравяме това, особено в контекста на сегашната криза. Е, и това е много важно в контекста на актуализираните конвенции на ООН, които би трябвало да бъдат ратифицирани. Това обедини правителствата, работодателите и работещите. Именно за това ние даваме тази препоръка на държавите членки и ги насърчаваме да ратифицират актуализираните конвенции на МОД. Ние бихме желали те да приложат тези конвенции ефективно, за да може да постигнем напредък в една социална Европа. Надяваме се, че това ще се случи колкото е възможно по-скоро. Ще следим този процес текущо като същевременно ще зачитаме принципа на субсидиарност. ЕНП ще наблюдава отблизо ратифицирането и прилагането на тези конвенции, борбата срещу незаконната работна заето, социалния напредък, изграждането на една истинска социална Европа е поставено на карта, защото ние бихме искали да направим, да, да, да дадем добър пример на света. Благодаря, госпожо Морен. Госпожа Рапти, две минути. Благодаря, госпожо председател. Една от особеностите на Европейския съюз е значението, което отдава на социалната политика и правата на човека. Много добре знаем, че упражняването на основните е, права е главна предпоставка за присъединяването на страните кандидатки към Европейския съюз и при нарушаване на е, правата Европейския съюз е в правото си да наложи санкции. отстояването на правата на човека обхваща и трудовата сфера. Не само вътрешното законодателство има значение. Външната политика на Европейския съюз също има подобно измерение когато се сключват спогодби с трети страни, основно изискване на Европейския съюз е да бъдат спазвани стандартите и нормите в областта на трудовото законодателство. Именно поради това Европейския съюз трябва да даде пример с ратифицирането на конвенциите на МОД. Организацията обнови редица от своите конвенции. Държавите членки Европейския съюз участваха в процеса на актуализирането. И същевременно се получи един парадокс. Какъв е той? От една страна, редица държави членки, макар и приели законодателство с още по-строги изисквания, пренебрегват формалното ратифициране на обновените конвенции на МОД – Но от друга страна, това нератифициране на конвенциите създава лош имидж на държавите членки на Европейския съюз пред останалия свят. Аз мисля, че комисията не бива да се колебае и следва много настоятелно да призове държавите членки да предприемат необходимите е, мерки и да осигурят достоен труд, особено при сегашната финансово-економическа криза. Благодаря. Благодаря сега господин Лиерик, въпреки че той първоначално не беше списъка. Две минути, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Трябва да настояваме да се приложи конвенцията на МОД също време обаче се обасявам, че системата, която ни управлява, т.е. системата на свободната конкуренция, няма да не, не гледа на труда като на пазара, като на стока. И това е една заплаха. Ние сме против трудовия кодекс и против повечето работни часове. Това ще снижи работните стандарти. Един завод за лагери се премества в България, а работниците са принудени да отиват и да обучават българските работници. Именно Събестоеността на труда снижава стандартите и това се наблюдава навсякъде. Следователно трябва да имаме една система, която да повишава стандартите, за да можем да не бъдем жертви на тази жестока конкуренция между е, економическите субекти. Същевременно ние трябва да продължаваме да се стремим към онова, което наричаме гъвкаво сигурност тук. Ние трябва да се стремим към социална сигурност, на съчетаване на, е, с периоди на обучение. Това е единствения начин, по който ние ще можем да обучим работещите, за да може да им помогнем да е, се е, използват, е, да отидат на служби, които искат. Исках да обясня, че господин Лярик получи думата, той всъщност беше на името на госпожа Фегерейдо, която пък всъщност замести госпожа Цимер. Сега господин Лудвиксън, минута и половина. Господин Лудвиксон, госпожо председател, благодаря след като Лисабонският договор е вече прият и картата на Европейския съюз за правата на човека има вече обвързващо правно действие, трябва да бъде засилена и социалната дименсия, социалното измерение в Европа, като обаче за тази цел е необходимо и на практика това да стане възможно. И една добра първа крачка би била, ако държавите членки на Европейския съюз възможно възможно най-скоро ратифицират е, всички актуализирани конвенции на МОТ. Обаче има и едно външно измерение в случая. Ако Европейския съюз иска да бъде сериозен партньор в е, международното сътрудничество за подобряване на условията на труд и живот на работещите, първостепенно значение държавите членки на Европейския съюз да приемат и да ратифицират конвенциите на МОД. Ако ние искаме да оказваме влияние върху трети страни, самите ние трябва да дадем добър пример и за това искам да приканя комисията, но и шведското председателство да бъдат по прогресивни, да постигат повече напредък и да направят всичко, което е възможно за тях, тези конвенции да бъдат ратифицирани от всички държави членки. Според мен е малко неприятно моята държава, Швеция, да не е ратифицирала всички тези конвенции. Например, тази от 96-та година за обществените поръчки. Искам да приканя председателството на национално ниво да вземе необходимите мерки да бъде направено именно това. И е, това заедно с е, Хартата за правата на човека ще гарантира СО да не постановява е, подобни решения, както до сега. Съществуват европейски правни актове, които се намират в противоречие с конвенциите на МОД. Благодаря. Сега процедура за привличане на вниманието. πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει. Ε, πρώτη έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Μακκίν. Колегите, които искат да вземат думата, ще получат по една минута. Госпожа Магинес. Благодаря. Още от 1919 година е, работи МОД и е, все още не е завършен е, социалния дневен ред за достоен труд. Особено когато финансовата и економическа криза оказва толкова силен натиск. Тук трябва да признаем ролята на МОД в развиващия се свят и а, връзката на МОД с неправителствените организации. Тя има редица програми, особено за хората в най-неравностойно положение, хората с увреждания, които никога не биха имали друга възможност извън тези програми а, да получат достъп до труд. А, много са програмите по отношение на борбата с детския труд, е, принудителния труд и така нататък. Държавите членки на Европейския съюз могат поне да ратифицират е, е, конвенциите, за да дадат пример на останалите. Благодаря, госпожо Магинес. Господин Сикерски, една минута. Peaceful. Międzynarodowa Organizacja Pracy w ciągu wielu lat swojej działalności. Международната организация на труда в много сфери на неговата дейност прие и представи за ратификация на държавите членки на Европейския съюз много директиви, свързани с работната заето, свободата на сдружаването, социалната сигурност и условията на работа. Държавите членки би трябвало да ратифицират и да спазват тези конвенции. Европейския съюз определено трябва да допринесе по този важен въпрос, а именно защитата на правата на работещите в един глобализиран свят. Трябва непрекъснато да подчертаваме, че всеки граждани, независимо от това каква раса представлява, той би трябвало да бъде защитен и да му бъдат дадени равни възможности. Ние трябва да знаем, че има сериозни заплахи за това. Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата, пита председателката? Не виждам. Тогава давам думата на комисаря. Госпожо председател, уважаеми колеги, има до голяма степен различие в нашето мнение по отношение на необходимостта от конвенциите на МОД и тяхната ратификация. Е, виждам, че комисията и парламента са на едно мнение тук обаче, но комисията може да се наложи само там, където изключително притежава правомощия и, както беше казано, тя направи това. Що се отнася до ролята на синдикатите, и а, последното решение на СЕО, там синдикалните действия се разглеждат като основни права. Обаче всичко това може да бъде регламентирано и то по силата на международното право. Въпреки това, аз ще предам вашето желание на моята колега, която отговаря за социалната политика. Благодаря, господин комисар. Получих три предложения за резолюции.